Здравейте, уважаеми колеги! Предлагам да започнем с нашето заседание. Имаме три гласувания днеска. Изменение на директива на директивата по отношение на пълномощията на комисията – след това става дума за квотите за емисии и след това имаме едно становище за ИТРЕ за възобновяемите източници на европейския вътрешен пазар. След това ще говорим за целите 2020 за намаляване на въглеродните емисии от лекотоварни превозни средства. Имаме и изслушване днес след обед за лекарствата за хуманна употреба. И след това ще говорим за риболова в северо-источната част на Атлантическия океан. И накрая ще се занимаваме с изменението на директивата за батерии акумулатори, съдържащи кадмии. Днес след обед имаме и изслушване на Ханс Брюник, новоназначен изпълнителен директор на Европейската агенция за околна среда. Хубаво би било колегите отново да дойдат, поне тогава за това изслушване да сме всички тук. И така за закуска започваме с гласуването. Аз имам честа да бъда е, докладчик. Започваме изменение първо за против. Прието е. Изменение четвърто за против. Прието е. Изменение пето за против, въздържали се, прието е. 6 за. Извинявайте, казва председателя, това пада. 6. 6. 6 гласувам. За, против, прието е. Имаме проблеми с превода. Е, не става дума, вие говорите за 5-6, а тук има 15-16. 4, Четвърто, приехме 15 и 16 е, падат. Гласувахме пето и сега гласуваме за шесто, прието беше, след което пр- пр- продължаваме с изменение седмо. Така че гласуваме сега изменение едно. За, против, прието е. С 1 за, против, въздържали се, прието е. Девето и 22, те са идентични за, против, въздържали се, Прието е. 23. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 10. За. Против. Въздържали се. Прието е. 24. За. Против. Въздържали се. Прието е. 11. За. Против. Въздържали се. Прието е. Следващото пада и сега гласуваме целият текст и то е електронно. Моля, гласувайте сега. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. за, няма против. И сега гласуваме законодателната резолюция пак електронно. Моля, гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. И искам да ви помоля за мандат. Благодаря ви. Искам да, да ви помоля за мандат да ми дадете, за да може да приключим преговорите с съвета. Сега гласуваме пак електронно за мандат, за да ми се даде мандат. Abstimmung ist geschlossen. 62 dafür. 62 за, един въздържал се. Благодаря ви. Ще видим как продължат преговорите със съвета. Вероятно доклада ще влезе през април в пленарната зала. И така. Сега преминаваме За следващия доклад искам да помоля за поименно гласуване за отхвърляне на а, предложението, е, изменение 11 за правното основание и за крайното гласуване. Искам да помоля за те, при тези три гласувания за ам, поименно гласуване. Значи, казва председателят, значи първия блок, първия блок, е, който е за отказването, да се гласува разделно и поименно. След това за правното основание, това е член 11 и двете крайни гласувания, двете крайни гласувания, те също да са поименни. Кой е за? Моля, нека стана тези колеги, които са за. Трябва, ако обичате, да станете. Ich bin auch mit dabei. Аз също. Аз също съм за. Аз reicht, es sind. Добре. 30 за. Поименно гласуване. 18 би бил кворума, така че първият блок и двете крайни гласувания ще са поименни. Имате ли всички електронните си карти? Гласуваме, значи, първият блок. Електронно гласуване. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. 24 за, 40 против двама въздържали се, така че първият блок е отхвърлен. Моля, не би трябвало да има ръкопляскания даже от страна на зрителите. И така, преминаваме към 30. Госпожа Билс, за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 31. Е. За. Против въздържали се, отхвърлено. 32. За. Против. Въздържали се, отхвърлено е. Консолидирано изменение 1. Кой е за? Но ще гласуваме електронно, въпреки че няма заявка, за да няма грешки. Значи гласувайте, моля, електронно. Край на гласуването. Е, НП има един повече глас. Един глас повече. Значи от начало. Съжалявам. Консолидирано изменение. Това гласуваме сега. Консолидирано изменение едно. Гласувахте ли? Край на гласуването. ЕНП отново има един глас повече. Отново трябва да повторим гласуването. За трети път, моля, гласуваме електронно консолидирано изменение 1. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. 49 за, 16 против. Прието е. 39. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 40. Искате да проверим 39. Добре, проверяваме 39. Проверяваме електронно 39. Край на гласуването. 25 за, 41 против. Отхвърлено е. 40 гласуваме сега за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 41 за. Против. Отхвърлено е. 42 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 7 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Извинявайте, прието е, поправя се председателят. Колегите искат да проверят седно. Проверяваме електронно седно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Четиресе на 26. Прието е. И така 11. Тук гласуваме отново по именно. Моля, гласувайте сега. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 27 на 38 отхвърлено е. Значи отхвърлено е. Сега 13. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлено е. Изменение едно. За. Против. Въздържали се. Прието е. Второ. За. Против. Въздържали се. Прието е. Трето. За. Против. Въздържали се. Прието е. 15. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 16. За против, въздържали се, отхвърлено е. Консолидирано изменение, второ, гласуваме електронно. Амала alle Край на гласуването. 47 на 19 прието е. Пето гласуваме. Кой е за? Против? Въздържали се прието е. 21 за, против, въздържали се, прието е. отхвърлено, извинявайте. 22 е, за, против, въздържали се, отхвърлено. 24 за, против, въздържали се, отхвърлено. 25 за, против, въздържали се, Не е ясно. Проверяваме 25-то. Проверяваме 25-то. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. На гласуването. 28 за, 38 против, отхвърлено. 27 гласуваме за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Проверяваме и 27 електронно. Край на гласуването. Отхвърляне. 28 гласуваме за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 26 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Не е ясно. 26 проверяваме електронно. Край на гласуването. 45 за, 21 против. Прието е. И така, сега преминаваме към първото заключително е, гласуване. Гласуваме по именно. Haben alle abgestimmt. Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 38 за, 26 против, Един въздържал се. Прието е. е. Това е крайният резултат, номиналният резултат. Сега гласуваме втори път, второто крайно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 38 за, 25 против, 2, двама въздържали се. Това е крайният резултат. И сега искам да помоля за кратка почивка, за да мога да говоря с координаторите. Една минутна пауза, ако обичате, след това ще продължим с гласуването, ще говорим за евентуалния мандат.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 So, ich bitte alle wieder die Plätze einzunehmen. И така, моля ви да заемете отново местата си. Както знаете, имаме нова процедура за започване на преговори с съвета. Така че е, след кратка консултация с координаторите установихме, че е, мненията се разделят. Налага се да гласуваме. Това стана ясно след разговора с координаторите. Е, имаше, естествено, и много така страстни изказвания, но сега вече край на страстите гласуваме електронно за това ще има ли мандат, даден мандат или не. За да се получи мандат са необходими 35 гласа. Но преди това няколко изказвания. Кой бе първият? Петър Лисе. Да, ще помоля все пак всички, преди да гласуваме, да помислим аз разбирам е, колегите, които казват, е, това е водещата комисия, ние сме в нея. ИТРЕ е, винаги е бил, така да се каже, някъде на края на масата, на ръба. Важно е при всички положения обаче да имаме разумна политика по отношение на екологията и околната среда. Затова ви моля да помислим добре и следващата седмица на заседание на нашата комисия да направим окончателното гласуване по мандата, защото това е много важен въпрос. Трябва да поговорим с колегите от ИТРЕ, дали изобщо проявяват готовност за компромис. Ако кажат твърдо да или твърдо не, поне ще сме наясно. Ако желаем във всеки случай да преценим е, и да се опитаме да постигнем някакви компромиси преди трилога, ще бъде хубаво да поговорим с колегите от ИТРЕ. Благодаря ви. Въпросът е спорен и противоречив, освен това много важен за моята страна. И затова е важно всички колеги да участват в гласуването преди е, парламентът е, да влезе в е, преговори. За нас е изключително важно. Важно е за нашата индустрия, важно е за отделните страни, не само за моята страна. Благодаря. Ако процедурата позволява, е, аз съм съгласен с предложението на Петър Лизе да изчакаме една седмица и да помислим, за да знаем дали можем да получим е, подкрепа и в пленарна сала. Но въпросът е принципен. Е, трябва ли изобщо да отидем в пленарна зала, за да гласуваме за мандата на нашата делегация. Трябва да знаем, че и съветът е разделен е, по отношение на тази тема. Има е, и държави и членки, които желаят да продължат работата по темата. При всички положения това разделение е характерно не само за пленарния състав и изобщо за нашата комисия тук в парламента, а за е, съвета също. Да, изобщо депутатите са разделени, така че не само в нашата комисия, и в другите политически групи и комисии. Затова е важно ясен сигнал да се даде от пленарна зала. Каро Хайнц Флоренц. Да, подобни ситуации сме имали е, при всички положения правното основание е ясно. Нашата комисия има възможност и сама да реши въпроса дали ще започне преговори или не. Но естествено от стратегическа и тактическа гледна точка е важно да знаем дали изобщо в пленарния състав можем да получим подкрепа или не. Затова, може би, предложението на Петър Лиза е разумно да изчакаме и до следващата седмица и да видим дали така да се каже, имаме повече подкрепа в полза на започване на преговорите. Една седмица е, време за размисъл е, по евентуални компромиси, струва ми се, е разумно предложение. Добре, казва председателя, тогава днес няма да гласуваме. Ще видим дали и докладчиците в сянка ще се присъединят към нас е, с гласове за или против. Е, и така, отлагаме е, за седмица това гласуване и сега преминаваме към следващата тема по точка 8. А именно Става дума за становище по тема, е, по която ИТРЕ е водеща комисия. Автор на становището е господин, е, госпожа Кокович. Трябва да съобща, че 33-то изменение е изтеглено междувременно. И така, започваме с е, изменение едно. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. 43-то изменение за против въздържали се, приема се. 3. Кой е за? Дамите и господата, в последните редове лобистите биха могли да продължат разговорите си извън коридор, е, залата, в коридора. И така, трето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Две. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Пето изменение, първа част, кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Пето изменение, втора част за. Против. Въздържали се. Резултатът не е ясен. Електронно гласуване, моля, по изменение пето, втора част. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 31 гласа за, 30 против. С един глас разлика се приема. Седмо изменение, първа част за. Против. Въздържали се? Отхвърля се. Към осмо изменение, първа част. Е, Ана Росбах, кой е за? Преминахме сега. Осмо изменение, първа част. Кой е против? Въздържали се, приема се. Десето изменение за. Против. Въздържали се, приема се. 11 първа част за. Против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 Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 14 за. Против. Резултатът не е ясен. Отново електронно гласуване, моля. Край на гласуването. 31 гласа за, 32 против, 1 въздържал се, отхвърля се. 15-то изменение, първа част. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Втора част на 15-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, не е ясно. Предлагам по именно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. 19. Първа част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 18 първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 първа част за, против, въздържали се, приема се. 18 втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, не е ясно какво се получи. Моля, гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. Приема се с ясен резултат. 21 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Вече сме на 22 изменение. За. Против въздържали се, приема се. 24 за, против, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 26 за. Проверка по 25. Гласувайте, моля, с електронни карти. Край на гласуването. Приема се. 26 за, против, Въздържали се. Приема се. Проверка. Добре, не съм съвсем сигурен. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Още веднъж ви моля да повторим гласуването по изменение 26. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 27 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 28 за. Против. Въздържали се. Изглежда, че се прие. Сега преминаваме към 36 за. Кой е за 36-то изменение? против. Въздържали се, приема се. Проверка по 36. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 38 са, 28 против. Приема се. 38 изменение. Кой е за? Против. Шестима колеги участваха в това гласуване. Така че още веднъж моля, 38 изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 39. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 40. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. 41. Проверка по изменение 40 по искане на докладчика. Гласуваха ли всички? Край на електронното гласуване. Отхвърля се. 41. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 42. За. Против. Въздържали се. Не е ясно. Моля да направим проверка електронно гласуване. Готови ли сте? Край на гласуването. Отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, приема се. 45. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се. Не е ясно. Моля ви да проверим втора част електронно. Край на гласуването. Приема се. 47 за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка по 47. Моля, гласувайте. Социалисти и демократи. Един повече. А, така, отхвърля се. 46. Кой е за? Против. Въздържали се не е съвсем ясно и затова ще направим проверка и по 46. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Първа част на 48 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Отхвърля се. Сега втора част на 48 за, срещу, въздържали се, приема се. 51 за, срещу, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, приема се. Сега 53 за, против, приема се. 54, 55, те са идентични за, срещу, отхвърля се. 56, част 1 за, против, въздържали се. Beangenommen. 56 zweiter Teil. 56, втора част. Нека да проверим и електронно. Начало на гласуването, гласуваха ли всички, край на гласуването. Приема се. Така, вече 56, втора част, за, против, въздържали се, приема се. 56, трета част, за, против, приема се. 57 за, против, приема се. 58 приема се, 59 за, против, приема се, 60 за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, приема се. 64 за, против, приема се. 65 за, против, приема се. 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега едно устно изменение от господин Ускок. Не, не, това не фигурира. Мислих си, че фигурира в списъка. Той иска от бюджетния орган да бъде премахнато комисия. Който е за, нека да вдигне ръка. Против, въздържали се, приема се. Шестдесет и осем за, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се, приема се. Проверка. Проверка на 69. Начало. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Сега 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 за, против, въздържали се. Отхвърля се със същото мнозинство. Сега гласуваме електронно. Крайната резолюция. Гласуваха ли всички? 64 за, 1 против, 1 въздържал се. Честито на докладчика. Ставаше въпрос е пак за становище, не за резолюция. На 18 март да се гласува в ИТРЕ и евентуално в пленарна зала след това. С това слагаме край на гласуването. И сега отстъпвам председателското място на господин Бранди. Okay, can I ask those that do not want to continue the meeting to... Искам да помоля колегите, които искат да напуснат залата, да го сторят, за да продължим с дневния си ред. Сега ще преминем към доклада на господин Олмар. Условията за постигане на целта 2020 година от нови леки пътнически автомобили. Става дума за намаляване на емисиите на CO2. Аз ще започна. Целта на предложението е да се намалят въглеродните емисии чрез нови концепции за двигатели. От 2006 година имаме целта 160 грама на километър, от 2015 година 130 грама, от 2020 година 50 грама. 95 грама. Това са предложенията. Според мен те са доста амбициозни. Важно е обаче целите да бъдат постигнати. Коефициентите също ще се променят с 27%. Това означава освобождаване от малките, е, облегчение за малките и натоварване на големите превозни средства. Тоест големите коли ще бъдат в по-неизгодно положение, затова за тях смятам, че трябва да има нужда от стимули. Заедно с това трябва да се осигури широк спектър от производители на леки коли, за да има конкуренция. Освен това, аз съм против това да предписваме на хората каква кола да си купят. Системата от стимули трябва да задейства до 2020 година. Става дума за спе, спестяване на суперкредити. Комисията трябва да издаде регистър за такива кредити. Комисията трябва да каже дали смята, че може гъвкаво да се изчислява целта за намаляване на въглеродните комисии. Предложението е да се, увеличат, да се увеличи целта с 15%, но тази стойност, която е заложена в момента, може да бъде договаряне допълнително. Освен това, превозните средства, които се квалифицират за суперкредити, те трябва да използват е, да изразходват 50 грама на километър или пък да се движат в градска среда до 40 км. Освен това, е, се предлагат нови альтернативни инвестиционни концепции. Системата от стимули приключва в 2023 година. Тогава суперкредитите вече няма да действат. ще има стандартизиран цикъл на тестване. Процедурата, която е в момента WLTP, ще се замени от нов европейски цикъл NEFZ. Е Това ще бъде реалистично отражение на реалността. Но тъй като Искам да предложа на производителите сигурност до 2020 година. Смятам, че трябва да вземем базата на NFC като цикъл, а след 2020 година трябва да помислим за нов цикъл. Производителите на леки е, коли трябва да бъдат окоръжени да инвести... инвестират в иновации, да се стараят да получат лицензи за системи, които намаляват въглеродните емисии. До момента няма признати иновации. Вижда се колко е трудно това. Сертифицирането не функционира до момента добре. Смятам, че е необходимо му опростяване в признаването на иновативните технологии трябва да има решение да или не, трябва да има изпитване. Мога да си представя, че иновациите, екологичните иновации само до ограничена степен могат да ни доближат до целта. Ето един пример. Може да има интелигентна навигационна система в една хибридна кола. По този начин когато се знае маршрута, може да се изкачване на нагорнището с е, акумулатор, а пък акумулатора може да се изключва и да се зарежда по време на слизането от наклона. Но това е само една от концепцията, от концепциите. Мисля, че не би трябвало през 2014 година да се прави преглед на положението за е, периода след 2020 година. Е, такива планирания трябва да се направят на по-късен етап. Въпросът е дали трябва да включим и използваната енергия в, целия въгле... в изчисляването на целия въглероден отпечатък. Когато вече има на пазара електромобили с добре развити двигатели. Тук ни трябва един пълен баланс на производствения цикъл. Радвам се и с интерес очаквам вашите изменения, предложения, идеи Готов съм в интенсивен диалог да обсъдя проблемите с докладчиците в Сянка. Thank you very much, Mr. Uh, Ulmer. And we... Благодаря, господин Олмер. Сега ще започнем с докладчиците в Сянка, господин Перели. Grazie, Presidente. Per prima cosa vorrei <clears throat> ringraziare l'onorevole На първо място искам да благодаря на господин Умър. Благодаря за доклада и благодаря за а, работата свършена при определена на графика във връзка с този доклад. Този доклад е изключително деликатен, тъй като става въпрос за нещо стратегическо за създаването на работни места в Европа. В вътрешният пазар, където има свиване, проблемите са много сериозни. Един милион бройки са новите регистрирани коли. Както казва комисията в, своите, в своето съобщение, начинът за да се продължи в Европа да се развива конкурентна автомобилна промишленост е концентрирането на производството и на търговията на високотехнологични автомобили с нисък разход на гориво и с ниски въглеродни емисии. От една страна това може да бъде лост, който да ни позволи да бъдем конкурентни, а от друга страна трябва да имаме предвид и търсенето за тези нови автомобили. До сега истината е, че използването на такива технологии е доста ниско. А, цифрите, които предвиждаме за 2050 година, 20 от промишлеността също трябва да каже своята дума за тези цели. 95 грама въглероден диоксид за 2020 година е цел, която е а, амбициозна. Това позволява по-малка зависимост от а, изкопаемите горива. Така че тази цел от 95 грама не следва да бъде намалявана, не трябва да бъде отслабвана. Но трябва да помислим за стимули за производителите, за да може да създават автомобили с нисък разход. така че не трябва да бъдат отслабвани целите на предложението. Не трябва да има и санкции относно типът на производството, който се избира, за да се постигнат целите. Така че аз съм за технологичния неутралитет в технологичното производство. Вече след 2020 година ще можем да продължим по-нататък с стъпки напред по пътя, който сме избрали. Но естествено, винаги трябва да имаме предвид технологичната жизнеспособност и производството на такива а, автомобили с ниски емисии на въглероден диоксид. Трябва да помогнем и на потребителите – ето защо се нуждаем от достоверна информация относно, производи, относно потребителите. По отношение на европейският автомобилен цикъл, тази система за проверка е подложена на критики, защото не е представителна. Очевидно е, че системата, която се използва до сега, може да не взема винаги предвид реалните емисии на въглероден диоксид и реалният разход на гориво. Така че по този начин не винаги се оценяват по най-добрия начин всички технологии. Аз оценявам високо докладът, подготвен от комисията за новият автомобилен цикъл, който е по-пригоден към новите условия, свързани с автомобилите. Мисля, че до 2014 година трябва да имаме ясна дефиниция и следва до 2017 година да прилагаме този регламент. Ако след оценка на въздействието стане ясно, че е нужно изменение и е нужно прилагането на някакъв преходен регламент, то и това е възможен вариант. Аз разбирам, че това може да доведе до проблеми с превода на заложените цели във връзка с предният цикъл за проверки. Трябва да има таблица за прехвърляне на отделните коефициенти и нива. Считам, че тази нова таблица трябва да бъде а, създадена, трябва да бъде позната на пазара. Това е всичко от мен. Благодаря, господин Дейвис, следващия. Благодаря. Искам да благодаря за технологическите постижения на автомобилната индустрия. Мисля, че те са постигнали голям напред. През 2007 и 2008 година ни обсъждахме темата и разбрахме, че няма да могат да бъдат постигнати заложените тогава цели, но средните емисии от коли са заложени за 160 грама на километър, на километър а сега те са спаднали на 130 грама на километър. По отношение на глобалното затопляне трябва да видим какво може да се постигне в транспортния сектор. Това е важно за всички нас, за нашите избиратели. Искаме да караме коли на по-ефтини цени и явно е, за тези нови коли те няма да ни струват повече. В началото планирането беше, прогнозата беше, че цените на колите много ще скочат. Това не се случи. Естествено, за това допринася конкурентоспособността, в която действа автомобилната индустрия. Тя не може да си позволи свръхпроизводство, така че пазара се грижи за това. И така, има голям пазар, но, е, извинявайте, напредък, но още по-голям напредък е необходим. В доклада са заложени някои насоки, по които да се ориентира напредъка изследванията, научните разработки, инженерните разработки. Това са ключовите думи. През 2007 година парламента пое своята инициатива за намаляване на въглеродните газове от колите. Аз а, е, а, е, не съм чул много хора да са против заложената тогава цела, а именно 95 грама на километър – смятаме, че тази цел може наистина да бъде постигната през 2020 година. Доставчиците ни казват, че тази цел е постижима, т.е. бизнесът стои зад нея. Ето, че минаха няколко от години и сега може да заложим следващите цели до 2025 година. Може би може да престанем с този подход в някакъв момент на, за полагане на цели, но мисля, че за момента това е, е добър подход. Е, не само така намаляваме емисиите, а допринасяме и за по-ефективно използване на горивата. Така че, според мен, 70 грама на километър до 2020 година е достижима, постижима цел. Може би след 3-4 години би трябвало да се направи преоценка, за да се види до какъв степен тази цел може да бъде постигната наистина. Сега за суперкредитите. Мисля, че трябва да има стимули за промишлеността. Зная, че има големи инвестиции в такива е, разработки. Пътището е несигурно. Може да даваме грантове, може да, даваме, да създаваме регулаторни инструменти, но мисля, че суперкредитите имат роля тук, въпреки това е, трябва да вземем предвид до каква степен може да ги използваме в постигането на целите. Господин Олмер засегна вече тази тема и опасностите свързани с суперкредитите. Трудно е да се знае на къде ще тръгнат нещата, на къде ще се развие напредъка. Но се казва, че намалението на емисиите е постигнато но не съответства на реалността. На движението на превозните средства понякога разликите са огромни. Има правила за постигането на целите, промишлеността, бизнеса се опитва да ги спазва и играе по правилата, но когато правилата са прекалено заострени, Имам предвид тук цикъла на тестване, на изпитване, когато там са заложени параметри за увеличаване, за намаляване на съпротивлението на въздуха и триенето между гумите и асфалта, то тогава, става, то, то тогава бизнеса започва да мисли за разни трикове, така че да се осигури а, спазването и постигането на целите. Това означава, че реалността не се отразява правилно, има пространство за измами. Сега, що се отнася до цикъла на тестване, ние сме се обърнали към комисията, за преоценка на, тестваните, на процедурите за тестване, трябва да дефинираме процедурата, която да се прилага и то много стриктно. Как? Чрез изменения, които са предложени, като анализираме цикъла на тестване и като се опитаме да вземем предвид всички е, параметри на движението на превозните средства, за да няма измами. Благодаря. Явно цикъла на тестване е труден въпрос, господин Хармс е следващият. Е, госпожа Хармс. Е, Благодаря. Много интересно е това, което вие направихте, господин Дейвис. Е, напомнихте ни, че директивата преди няколко години бе обсъждана и приета. Автомобилната индустрия винаги говори за това, че когато се опитваме да постигнем ефективност от гледна точка на екологичните цели, е, доста оскъпява леките автомобили, но точно слушайки ви, е, отново всъщност се убедих, че наистина не е чак толкова скъпо и е напълно възможно и от техническа гледна точка да се предприемат съответните средства и мерки. Мисля, че при следващата дискусия е, о, за намаляване на е, емисиите от СО2, специално по отношение на автомобилостроенето, парламентът би трябвало да бъде потвърд е, и да не се поддава на е, така, увещанията да не приема по-амбициозни цели. Наистина, ние трябва да защитаваме потребителите е, от неефективните автомобили, трябва да се опитваме да се пазим и от вноса на вредни за климата и за околната среда. Изобщо автомобили, именно по отношение на мобилността, не бива да правим повече отстъпки и пропуски. Също времено политиката, индустрията, потребителите би трябвало да се обединят е, около основните въпроси, свързани с бъдещето на продукцията на автомобилостроенето. Е, поне в Германия има такива намерения, е, така че и потребителите да се включат в дискусиите за това какви автомобили биха могли да си представят в бъдеще и биха могли да си позволят, естествено и от финансова гледна точка. В момента, естествено, сме доста разединени по отношение на целите. Има гранични стойности, приети е, до 2020 е, година, които са залегнали в старата е, директива. Но ако действително добре преценявам обстановката, Действително, е, тази съдължителна стойност, е, която сега се предлага е, от комисията, е постижима. Но колегата Умер вече поясни, че не се поставя под въпрос, в крайна сметка, предложението на комисията. Въпросът е дали с суперкредитите нещата ще се решат Не, мисля, че тези 59 грама е, така, като средна стойност за автомобилния парк в Европа ще се приемат от всички. Освен това, е, докладчикът предлага и повишаване на мултипликационната, е, мултипликатора, което малко ме смущава, защото от една страна той казва нека да се е, пестят кредити и след това като насъбреш повече спестени кредити, можеш да търгуваш с тях. Това за мен е смущаващо предложение. Струва ми се, че първо е трудно да прецениш колко, какво ще се случи в този случай след 5 години. И освен това, то влиза в противоречие с е, нашето желание и в това отношение да предвидим една задължителна цел за 2020. А това, което бе предложено от колегата Дейвис, ми се струва пък прекалено амбициозно. 50 грама е твърде е, така, амбициозна цел. Моята политическа група предлага 60 грама за 2020 година като цел. Естествено, че ние трябва много добре да обсъдим и премислим нещата. Има задължителен характер по отношение на планирането, така че да може да се подготви автомобилостроенето. А, що се отнася до цикъла на а, тестване, аз мисля, че той е свързан и с а, общата цел на тази директива, а именно енергийна ефективност – един по-добър е, е, цикъл на изпитване е, ще ни помогне да защитим по-добре интересите на потребителите. Има възможности за подобряване на цикъла на изпитанията. Потребителите трябва да могат да разчитат на резултатите от изпитанията трябва да могат да се освоенят, така че без надежни изпитания просто не можем да уредим нещата. Мартон Мортон Канан има думата сега. Благодаря, господин председател. Много Интересна е дискусията. Е, в крайна сметка темата е стара. Участвал съм в подобни дискусии, но не с, е, в този състав. Аз е, приветствам докладчика и съм съгласен, че трябва да приветстваме и предложението на комисията. Амбициозни са целите, които се предлагат за 2015, за 2020 година и Естествено, нещата би трябвало да се степенуват, така че автомобилостроенето изобщо да може да приеме тези амбициозни цели. Въпросът е, че по този начин наистина автомобилите стават е, по-екологосъобразни, но сигурно ще поскъпнат и потребителите трябва да са в състояние да ги купуват, да ги поддържат. Не е, много от е, е автомобилостроителните предприятия в Европа реализират е, добър оборот към момента и се радват на добри печалби, така че е, и разработването на новите е, модерни, леки, енергоефективни автомобили, може би ще се позабави. Това е, струва ми се, общоевропейски проблем, но ние от една страна желаем на всяка цена да запазим автомобилостроенето от прекомерни е, тежести и трудности и да защитим максимално потребителите. В контекста на економическата криза трябва да помислим за това как точно ще е, процедираме по отношение на е, целите от 2020 година и в тази връзка се предлагат и тези суперкредити, които би трябвало да облегчат процеса. Някои от е, по-малките или по-маловажните аспекти са свързани, да кажем, с определени изключения, които се предлагат от е, докладчика. Е, най-вече така, изключения, дерогации са по-малките производители. Малките и средните производители в е, европейските държави действително е, и по-малко замърсяват, е, точно поради мащабите си в околната среда и би трябвало да допринасят по-малко, в крайна сметка, за постигането на целите. То 2020 година е, докладчикът предлага и един по-гъвкав подход е, във връзка с е, постигането на целите, заложени от комисията с известни корекции от наша страна. Що се отнася до цикъла на тестване, аз съм така малко обезпокоен а, относно възможността всичко това, което се предлага да бъде постигнато в а, съответните срокове. А, новото, новата правна уредба, естествено, би трябвало да стъпи върху един определен модел на а, изпитвания, а ние все още не знаем как точно да определим този, тази система на изпитване и какъв точно да бъде цикъла, така че в това отношение съм малко колеблив, като че ли трябва да побързаме с определене на цикъла на тестване. Мисля, че по отношение на 2017 година би трябвало е, наистина да помислим за един много основен преглед на ситуацията и да разполагаме до този момент с съответната оценка на въздействието. Аз нямам нищо против дългосрочното планиране и дългите срокове, но при всички положения, когато правим такива сериозни предложения, трябва да стъпим върху ясни категорични резултати. Господин Роси е докладчик в оценка. Благодаря много. Благодаря на господин Каланан за неговото изказване. Чух някои странни неща, например думите на господин Пирилю. Той каза, че има промисленост, която е в криза, има фабрики, които затварят. Освен това ни казва, че трябва да подобрим текст, който в действителност не подобрява настоящото положение относно условията към производителите. Смятам, че докладчикът е направил това, което е може Една секунда. Няма превод на английски. E dicevo, il relatore è chiaro che ha dovuto tenere in considerazione. Така, казвах, че докладчикът е взел предвид различни позиции на различни групи, но това не облегчава особено положението за производителите. Включително се а, преминава а, към по-низки цифри, към 100 хиляди. Това е ограничение, рентабилността а, за производителите намалява. Точно а, те можеха да инвестират повече. От друга страна, други фабрики, които дават а, много работни места а, за класическите коли, а, малките коли, които са с една по-ниска цена, където и печалбите са по-низки. Това ще бъдат фабриките, които ще бъдат най-засегнати от а, тези а, промени. Аз разбирам, че зелените депутати се интересуват от тези изменения, защото ходят с велосипеди и така нататък. Но помислете и за производителите, които вече са преразгледали колективните работни договори на техните служители. Така че не става въпрос единствено за цената на автомобилите. Става въпрос и за целите на въглеродния диоксид, но освен това ние намаляваме, понижаваме условията за работниците и техните работни заплати. Така че, ако искаме да има работни места, ако искаме работниците да, оставят, да остават на мястото, където работят, то а, тогава трябва да бъдат а, взети мерки. Не може да кажем, абе ще им намалим заплатите, те да остават да работят. Проблемът е наистина, че са паднали заплатите на а, работниците. Това означава, че хората ще имат по-ниска покупателна способност, за да се здобият с такива коли. Иначе съм съгласен с докладчика. Трябва да се а, опитаме да се пригодим към тази тенденция за преразглеждане от 2017 до 2020 година. Също нещата свързани с суперкредитите, но аз лично очаквах от докладчика повече решителност. Може би очаквах и по-различен график за изпълнение на целите. Това, което той предлага за мен е доста ограничително. Но при всички случаи, още веднъж, говорим за много трудно положение, говорим за автомобилна своята промисленост. И нека не забравяме, че ние имаме от една страна автомобилите, но имаме освен това тапицерията, имаме производителите на гуми, на джанти и така нататък. Нека да не мислим единствено за, съм, за колите, нека мислим за целия пазар, да мислим и за работниците и за цялата свързана с автомобилите промишленост. Така, в обобщение – можем да наложим такива ограничителни мерки за колите, но това ще означава ограничителни мерки и за работниците. Това означава условия, подобни на робството за работниците, които ще получават много по-низки заплати. И накрая имам един въпрос към докладчика. Знам, че ние не можем да налагаме нищо на държавите, но смятам, че добре, да, трябва да насърчаваме електро, електрическите автомобили нека държавите членки да налагат създаването на такива бензиностанции за електромобилите. Защото ако няма къде да заредат, гражданите просто няма да ги купуват. um, have... Благодаря, господин Роси. Сега имам 11 колеги, които искат думата. Предлагам всеки да се ограничи до 2 минути. Mr. Leinen, uh, Mrs. Lepage, Mr. Parnot, Mr. Kramer, Mr. Liese, Mrs. Westlund, Mr. Schlitter, Mrs. McGavin, Mr. Florence and Mr. Saber. Um... Това са колегите, които ще вземат думите, думата. Госпожа Кростет. Merci beaucoup, monsieur le président. Alors... Благодаря, господин председател. Струва ми се, че този доклад на Томас Умер върви по, правния, по правилния път. Потвърждава целите за ЦЕОДОС за 2020 година. За мен той е реалистичен, но има две подобрения, които могат да бъдат направени по доклада. Едно подобрение свързано с измененията и другото с периода след 2020 година и облегченията след този период. Този доклад доклад говори за стимулиране на производителите, които инвестират за въглер... в нисковъглеродните технологии. Но тук биха били включени само определени иновативни технологии. Моето изменение би било следното по отношение на преразглеждането на регламента и облегченията след 2020 година, бих искала господин Умен на първо място да разясни своята позиция. От една страна се казва, че ще има преразглеждане след 2020 година. Докладът кон- конкретизира, че ще бъде преди края на 2017 година. Предварително ли ще бъде направен преди 2017 година. Защо трябва да се а, чака? Дали това е правилният подход да се изчака, за да се видят резултатите, да се видят а, резултатите от технологиите. На мен ми се струва, че всичко това е много бавно, но в същото време това ни прече да взимаме и прибързани решения и трябва да изчакаме. Това са моите два въпроса и ще вложа изменения. Господин Лайнен, мисля, че тук има недоразумение. Това, което правим, не е да наказваме автомобилната промишленост. Напротив, опита да укрепим автомобилната индустрия е именно чрез иновации, чрез изследвания. Това го правят китайците и японците и след е, няколко години ще има глобална конкуренция и борбата ще е за най-добрите продукти. Опитът сочи, че амбициониран, едно амбициозно законодателство помагаше на автомобилната промишленост, а не беше наказание. Някои от колегите е, се държат така, сякаш искаме да наказваме автомобилната промишленост. Когато в началото 2008 година заложихме целите, имаше същата съпротива, същите резерви. Реалността показва, че автомобилната промишленост се развива по-добре и е, може да постига по-добри цели. И през следващите години тя все още повече ще се подобрява. Защото живеем във време на все нови и нови технологии. Преди 100 години са измислени колите. Бензиновия двигател е, от 100 години се подобрява, но по принцип това е едно откритие от преди 100 години. А сега имаме едно откритие, което ще отсвети бъдещето десетилетия напред. Въпросът е тази нова технология да влезе на пазара и да подобри екологията и да осигури съществуването на автомобилната промишленост. Това са акумулаторните двигатели, да, хибридната технология и други технологии. Аз съм абсолютно, аз абсолютно подкрепям една амбициозна цел. Трябва ни цел за 2020-2025 година промишлеността чака е, нашите цели. Сега нещо за стимулите. По принцип да, но не да умекотяваме целите. Господин Омер е, върви разводнява нещата прекалено много според мен. Благодаря. Благодаря, господин Лайнен. госпожа Люпаш. Благодаря, господин председател. Моите предложения са в съзвучие с това, което каза последният оратор – трябва да има устойчиво развитие на автомобилния сектор а, с намаляне на емисиите на въглероден диоксид. Следва да се вземат а, предвид а, всички отрицателни последици от тази дейност. За мен наистина трябва да се разполага с амбициозни цели, които да отговарят на действителността. Какво искам да кажа? трябва да бъде постигнато това, че коефициентът на разпределение на усилието да отговаря на конкуренцията между предприятията. Поради тази причина по-скоро съм застъпник на идеята, а, че а, не трябва да се подкрепя предложението на комисията, а трябва да подкрепяме а, полезността като фактор на който да се опрем. Вчера аз също взех думата и говорих. Производителите, индустрията са тези, които трябва да имат дългосрочна визия по този въпрос. Аз мисля, че механизмите за екологична иновация, това е много деликатен въпрос. Не трябва да има изкривявания, защото това ще доведе до постигане на различни от търсените цели. Освен това, прозрачност. Данните, с които се разполага, трябва да бъдат възможно най-точни, най-нови, поне от 2009 година, не от 2007. Доказателствата да отговарят на действителността и да се вземат предвид. Това е с цел от една страна да се осведомяват потребителите, купувачите и освен това да се спази нашата цел да се изпълни. Благодаря сега господин Лопаш. Господин председател, важно е да обсъждаме това предложение за регламент. Важно е при обсъждането да имаме предвид, че а, ние не обсъждаме наказания за автомобилната промишленост. Това е един кос, с който разполагаме и който ще позволи не само да се защитава и да се борим за доброто на повечето потребителите, на повечето потребители и да се борим срещу климатичните изменения, но освен това да може да разполагаме с а, инструменти, които да ни позволяват високотехнологични автомобили. А, аз искам а, равнопоставеност. Равнопоставеност а, за а, консултантите, за, за всички производители, както и искам визия за след 2020 година. За 2020 година разпределението на усилието между производителите, както каза госпожа Лопаш, трябва да се базира на полезността така че това разпределение на усилието между производителите трябва да се основава на базата на е, нови данни поне след 2009 година. След 2020 година ние ще се нуждаем е, за, отново за идентични цели – за производителите. За 2014 година се нуждаем от повече яснота. Не трябва преразглеждането да се прави през 2017 година. Освен това, аз не съм привърженик на а, разширяването обхвата на суперкредитите. За мен това ще разводни механизма, за който говорим и ще ни попрече да изпълним целта, която сме фиксирали. Благодаря, господин председател. Мисля, че това е един добър доклад за изходна точка. Аз ще кажа само това, което се отнася за леките товарни е, коли. Няма автоматична връзка между ниски емисии и пазарен успех. Вие казвате, че нашите амбициозни цели могат да помогнат на промишлеността. Това не непременно е така. Е, тези, които имат най-добър успех на пазара, имат и най-големите трудности. Е, областта на премийните модели, това е печелившата, печелившата област. област. И сега, каквото ще се случи след 2020 година? Йол Лайнен е прав, бензиновия двигател е открит преди 100 години, но в течение на тези 100 години се, се, се опитвали хората да подобрят този двигател неуспешно от технически, економически е, причини и не е ясно че технологическия поврат наистина ще се случи сега. Вероятно ще има нов двигател, но може да той да не е електродвигател, а газов двигател или пък друг, друг вид технология. Важно е да сме предпазливи по отношение на целите след 20-та година. Последствията не са оценени до момента. Ние може да си поставяме цели 70, 60, амбициозни цели, чудесно, обаче не е ясно как тези цели ще съответстват на техниката, която ще бъде на пазара след известно време. И още нещо. От всички законодателства, свързани с въглеродните емисии, ние, в света ние имаме най-амбициозното законодателство. Независимо Калифорния, Штатите, Япония, независимо кое законодателство вземем. Но има една, един баланс между стимули и наказания. Тази граница не би трябвало да прекрачваме, когато става дума за целите. Така че колегата Умър е прав, неговия подход е правилен. Петър Лейза. Благодаря на Тамас. Благодаря на Тамас Олмар за неговия доклад. Той представлява една чудесна основа, която мога да подкрепя. Е, Ние признаваме системата за е, суперкредити и е, за цикъла за изпитване, но в никакъв случай не може да се мине без определяне на някакви граници. Това е изключително важно според мен. Особено по отношение на теста на цикъла. Е, вчера говорихме за конско месо. И сега, е, когато говорим за цикъла за тестване, се все едно, че е, така да се каже, подкрепяме замяната на говеждото с конско всеки, който кара кола, знае, че стойностите е, в крайна сметка никога не се получават, колкото и внимателно да караш. И естествено, е, ние не бива да поощряваме в никакъв случай е, подвеждането на потребителя и да бъркаме в джоба му, като същевременно го увещаваме, че не го правим. След 15 е, години очевидно нещата не са се подобрили, поне на общо европейско равнище във всички сфери. Е, потребителите, колкото и да ги защитаваме, продължават да бъдат мамени. И така, аз смятам, че е, не бива да бъдем прекалено амбициозни в целите си, но това, което можем да направим днес, от днешна гледна точка, трябва да го направим. Преди няколко години, преди много години всъщност имаше едно постигнато съгласие. И тогава си казвахме, че когато е, има установено широко съгласие по дадена тема, естествено трябва да седнем и да направим е, законодателството. Сега обаче след е, е, като изминаха доста години, е, пропуснахме подходящия момент. Ако и сега пропуснем този относително благоприятен момент, ще трябва да чакаме още най-малко 5 години. Благодаря на господин Лисе. Благодаря. Благодаря. Естествено, че е, технологиите са много важни за намаляване на емисиите. Ние е, вече свикнахме с това, че трябва да се намаляват е, емисиите от парникови газове и очевидно автомобилостроенето трябва да е, свикне с мисълта, че са необходими е, автомобили, които да позволят именно е, постигането на едни по-амбициозни екологични цели – Е, на времето, когато взимахме е, решенията си по отношение на е, първите така, стойности, които поставихме като изискване към автомобилостроенето, автомобилостроенето твърдеше, че никой няма да стане това нещо и че нашите искания са прекалено амбициозни, но ето, че до голяма степен постигнахме подобрение. И затова смятам, че Естествено, дългосрочните планове, които е, искаме да подготвим, са свързани с е, определенето на цикъл на изпитване. инак е, няма никакъв смисъл просто сега да правим дългосрочни планове, а след това да трябва да ги променяме, когато се установи цикъла на изпитване. При всички положения автомобилната индустрия трябва да допринесе за опазване на околната среда. Не изключвам естествено необходимостта от защита на малките производители. Ако наистина искате да се разработят е, някакви супермодерни спортни автомобили или големи автомобили, защо е, просто е, изключвате тази категория от автомобилите, които би трябвало да допринасят също за опазване на климата и околната среда? Каро Шлитър. Повечето коли в бъдеще трябва да са ефективни Погледнете е, как се работи в е, САЩ, в Китай и така нататък. Е, ние приехме като че ли не чак толкова амбициозни цели по отношение на горивата, целите за 2020 година вече са почти изпълнени. Още през 2011 година знаехме, че това ще бъде постижима цел. Така че сега трябва да мислим естествено и за цените. Не бива прекалено много да ги поощряваме, защото в Франция, в Италия, е, независимо от първоначалната съпротива, вече стана ясно, че е, амбициите и целите за 2020 година е, ще бъдат постигнати. Ще има вече едно по-голямо производство на електродвигатели. Защо са ни необходими супер кредити? Никой не се нуждае от тях. Никъде. Ако искаме да поощрим системата за иновации, трябва да се застъпваме за стриктни стандарти, а не за суперкредити и за изключения. Ето отново стигаме до скандала с конското месо. Необходимният е цикъл за тестване 20-30% повече емисии Естествено, е, това е, е неприемливо е, и трябва да мислим за защитата на потребителите. Потребителите не биха могли да поемат по, много по-високи цени. Линда Макарен. Ще бъда кратка. Аз съм съгласна, че се нуждаем от цел ако чакаме до 2020 година, естествено ще сбъркаме, защото автомобилните компании се нуждаят от малко време, за да се подготвят. И съгласна съм с това, което се каза и от Петър Лис и от много други колеги за цикъла за тестване. Нека да погледнем нещата от гледна точка на потребителите – не е възможно да очакваме в момента потребителя да инвестира в намаляването на емисиите от CO2. Ако попитате експертите, те ще ви говорят за 30 грама или 40 грама, когато става дума за емисиите но при всички положения ние трябва да си дадем сметка, че в сравнение с е, електродвигателите и съответните автомобили в САЩ, да кажем, ние тук в Европа плащаме доста по-високи цени, макар че все още не сме чак толкова модерни. Благодаря. Благодаря на Томас Ульмер, казва господин е, Флоренц е, и господин Рос и други колеги е, се върнаха назад в историята, разказаха различни неща. Защо така сме включили 95 грама? Искахме при предишните е, подобни дискусии и е, преговори да наложим целта от 95 грама. Очевидно, голяма част от държавите членки не бяха готови да подкрепят тази цел. Ще сбъркаме обаче, ако непрекъснато пазим автомобилостроенето и го опаковаме, така да се каже, в памук, за да не се щупи нещо там в него. Йолайнен е абсолютно прав. Трябва да залагаме на енергийната ефективност и за това, според мен, целите съвсем не са чак толкова непостижими и амбициозни. Аз предлагам да включим целта 2 грама при суперкредитите, т.е. не повече от 2 грама като увеличение по отношение на суперкредитите. Само в такъв случай цялата тая система от суперкредити изобщо има смисъл, според мен. В никакъв случай не повече от 2 или 3 грама. Дългосрочни цели. Съгласен съм но не така бетонирани стойности, като да кажем 150 грама. Нека да видим в крайна сметка, нека да бъдем малко по-гъвкави и по-малко категорични. Нека да се ориентираме в обстановката и ще видим дали предприятията пък не могат да постигнат и много повече от това, което ние залагаме временно като е, цел. По отношение на цикъла на изпитване – ако се опитате да обясните на вашите деца цикъла на изпитванията и всичко това, което казахте тук, най-вероятно те ще ви попитат какви ги приказваш, бетате. Това е някакси безсмислено. Господин Сейвер. Благодаря. Благодаря, господин председател. Нашата индустрия е трябва да е конкурентоспособна на международно равнище. Важно е, е да знаем, че технологично нещата има много повече възможности и тези възможности трябва да се използват. не става дума за това да твърдим, че с тези разпоредби ще поощрим технологичното развитие, трябва да знаем какво искаме. Какво искаме? Искаме енергийна ефективност или намаляване на въглеродните емисии или тихи коли? Какво искаме? Трудно е всичко да се бъде постигнато. Някои неща се противоречат. Трябва и да ни е ясно какво сме направили до сега и каква трябва да ни е дългосрочната цел. Централният въпрос е, че че трябва да сме технологично неутрални, за да могат фирмите да предложат най-интересните решения. И това е идеята на суперкредитите. Изпитванията и стойностите, те са взаимосвързани. Ако заострим изискванията над изпитванията, трябва да видим какво ще се случи с стойностите. не заб... нека не забравяме следното. Не е вярно, че няма разходи. Това не е така. Ако заострим законодателството, това ще оскъпи автомобилите в Европа. И това е предизвикателството пред нас да намерим средния път, както да вземем предвид екологичните аспекти, технологичните аспекти, но също така и аспектите на разходите. Защото в противен случай за европейците разходите за коли ще станат много големи. Благодаря, господин Сайберт. Последният оратор, госпожа Окони. Euh, euh, Благодаря, господин председател. Тъй като съм последна, вече бяха казани много неща, няма да повтарям всичко. Говорихме за дългосрочните цели, говорихме за процедурите за проверка. Смятам, че докладът на господин Улмер е доклад, който е балансиран между екологията и интересите на промишлеността. Нека да си припомним, че нашата а, автомобилна промишленост а, се сблъсква с а, световна конкуренция, с сериозни последици. Така че ние следва да бъдем отговорни. Господин а, а, Зейбер го каза, ние се нуждаем от определени стандарти всички а, тези а, стандарти, позволяват, а, карат промишлеността да се сблъсква с проблеми при иновациите. Защото какво се получава? Ние създаваме а, юридическа несигурност и трябва да бъдем много внимателни. Смятам, че може да бъдат направени подобрения в доклада на господин Умер, но важното за мен е, че има баланс. За да се намалят въглеродните емисии, да може да опазваме околната среда, но без да забравяме интересите на промишлеността. Um, Благодаря. Знае, че ние говорим в автомобилната индустрия за конски сили. Сега имаме връзка и с конското месо. От страна на комисията, господин Албен е тук. Благодаря. Ние говорим за конски сили и за конско месо наистина. Искам да благодаря на господин Олмер за доклада и за господин Дейвис. Той припомни доброволното споразумение, което не доведе до никъде но дали чрез едно обвързващо законодателство, то наистина в крайна сметка успя да накара промишлеността да намали емисиите и аз съм сигурен, че целите, които сме заложили, от 175 грама ще бъдат постигнати преди 2015 година. Сега имам няколко резерви към доклада. По принцип, те се отнасят до суперкредитите. Много колеги казаха, че трябва да останат 95 грама като цел и 175 грама като цел. Аз мятам обаче, че суперкредитите разводняват тези цели. Най-напред 130 програма като цел. Е, тази цел ще бъде отсветена, защото между 2016 и 2019 година ще има банкиране и ще има нови критерии за изчисляването на тези кредити. Това променя равнопъстоваността на играчите и създава правна несигурност. По подобен начин нещата стоят за целта 95 грама. Е, до 95% ще се променят целите чрез банкирането. Ние не смятаме, че това е добър подход. Загрижени сме за предложените суперкредити. Смятаме, че между 2020 и 2030 година, ако държавите членки постигнат до наполовина на брой и постигнат целите, то за, до голяма степен въглеродните емисии ще се намалят. Много колеги засегнаха цикъла на изпитване – трябва да ни е ясно какво предлагаме. Ако имаме нов, те, нов цикъл, ние ще адаптираме числата, ще намерим колериращи фактори, но няма да заостряме целите. Това е много ясно в нашето предложение. Аз разбирам, е, че комисията може да предложи нов цикъл през 2014 година и това е добро нещо за потребителите. Цикъл WLTP е по-представителен. Стария цикъл е вече на 30 години. NFC. Така че Хубаво е този нов цикъл да бъде въведен колкото се може по-бързо. Това ще бъде и добро, добре за производителите. Сега, с изключението за малко обемните пре, е, е, производители, за малко обемните средства, превозни средства. Нека помним следното. тези компании не са толкова малки. Например, Алпина в Германия или Лотос в Обединеното кралство. Това значи да изключим такива е, компании с е, парк, автомобилен парк под хиляда коли. И сега за правната сигурност. Трябва да има такава, затова според мен междинния преглед трябва да е колкото се може по пърз по-скоро, -по защото 5-6 години са необходими да се промени двигателя или дизайна на колата. Така че трябва да сме бързи и веднага след оценката на въздействието да излезем с едно такова предложение. Искаме да, изда, да излезем и с едно консултативно съобщение, като нашата цел е да направим крайното си предложение през 2014 година. Благодаря. Благодаря, господин Ауен. А сега господин Олмер има думата. Благодаря. Ще обобщя. Виждам, не, не, аз не смятам, че ние наказваме чрез този доклад промишлеността като система от, сни, от стимули. Технологично и по отношение на емисиите, мисля, че сме продуктивни. Виждам, че суперкредитите не се одобряват от всички колеги, така както аз ги предлагам. Помислете, че около 12 милиона от 28 милиона превозни средства в Европейския съюз са нови. И суперкредитите в тази си е, форма ще могат да се дадат само на една промила от всички превозни средства. Трябват ни стимули за индустрията. Индустрията не получава пари, а просто малък стимул, за да работи по-бързо, по-интензивно, по-амбициозно. Ако може да продадем само 10% повече нови леки коли, това би било добре. Повечето от наличните коли не отделят 130 грама на километър въглеродни емисии, а повече. В противен случай ще се намесим в балансите на фирмите. Сега, още утре, според мен, може да въведем новия цикъл. Комисията ни каза, че ще има коефициент, който ще отразява действителното състояние на нещата. Въпросът е обаче да кажем на потребителите едно към едно, толкова е потреблението на колата. Промишлеността казва, че е, с 23 евро на кола са се увеличили разходите за производство. Въпреки това, нашите цели се оказаха добре. Ако мислим за цел след 2020 година, трябва да кажа, че трябва тази цел да е най-амбициозната в света. И трябва да кажем, че имаме въглеродни еквиваленти или подобни инструменти, които да са вградени в в производството. Във всички случаи обаче въглеродния отпечатък трябва да е да включва целият цикъл на производство. Това беше накратко. Благодаря на, изказването, на изказванията, само това, че госпожа Хамс каза е срамно, това малко ме натъжи. Следващия понеделник, 25 февруари, ще обсъждаме измененията. На 21-23 март ще се занимаваме отново. На 25 април ще гласуваме и вероятно в пленарна зала доклада ще влезе през юни. А сега преминаваме към 10 точка за клинично изпитване на лекарствени продукти. Моля колегите, които искат да напуснат залата, да го сторят тихо. Госпожа Уилмот има думата. Благодаря, господин председател. Ще започна с благодарност към Европейската комисия и към председателството на съвета за доброто сътрудничество по тази тема, по това досие. Е, естествено става дума за изключително важна част от европейското законодателство. Стана ясно, че спешно се нуждаем от ново е, законодателство по отношение на критичните изпитвания, защото е, рискуваме да изостанем твърде много. Председателят, много моля всички колеги, които разговарят, да напуснат залата или да спрат разговорите. Благодаря ви. Между 2007 и 2011 година броят на изпитанията, проведени в Европа, е спаднал с 25%, като много изпитания са прехвърлени в други държави извън Европейския съюз, в бързо развиващи се страни. И това естествено в никакъв случай не подобрява ситуацията по отношение на е, безопасността на пациентите. Ние би трябвало да насърчаваме и академичните е, изследвания и развитието на лекарствените продукти, особено за редки заболявания. Необходима е прозрачност е, по отношение на пациентите. Само така ние ще подобрим и безопасността за тях, а ще увеличим и доверието на обществото И така, важен е въпросът за това регламент или директива. Аз съм съгласна с предложението на комисията, че регламентът е по-добра правна форма, защото по този начин ще, се, е, ще отпадне това прекомерно разнообразие от прилагането на различен начин е, на законодателството в Европейския съюз, което е, и затруднява изпитванията и ги оскъпява. Сроковете за одобрение е, също са важен елемент. Те би трябвало да бъдат съкратени. Естествено, че е, е, целите, които си поставяме, са амбициозни и те изискват сравняване на най-добрите практики в Европейския съюз, но би трябвало да се помисли за намаляване на сроковете. Концепцията за мълчаливо одобрение ще осигури стимул в това отношение. Много добро е предложението на комисията да се създаде портал на Европейския съюз. По този начин ще се подобри информираността, ще могат да се обменят по-добре най-добри практики и също времено е, ще се намали е, не само бюрокрацията, но и ще е, има по- добра основа за безопасност на пациентите. И концепцията за изпитване с ниска степен на интервенция трябва да бъде спомената в тази връзка. Когато става дума за клиничните изследвания и за клиничните изпитвания, трябва да е, уточним нещата. Е, впрочем, в Европа пациентите са много добре е, информирани, обикновено много добре образовани и те знаят за какво става дума. но трябва да имаме предвид, че в развиващите се страни пациентите не винаги разполагат с тази степен на информираност и затова би трябвало да гарантираме и в трансграничен аспект информираност по отношение на клиничните изследвания и техните резултати. Е, комитетите по етика съм споменала в текста. Националната система за обещетяване, е, тя е изключително важна, защото застрахователните разходи са много високи и е, астрономически високи и затрудняват, особено академичните изследвания. Нещата са диспропорционални и трябва да имаме предвид това, ако искаме да запазим е, водеща роля на Европейския съюз. Е, направени са сравнения в това отношение е, как стоят е, е, въпросите, да кажем, в Дания и в други държави. Е, нека да обърна внимание на това, че на всяка цена трябва да се е, изчисти това объркване, което се внася е, поради използването на двете понятия и клинични изследвания и клинични изпитания. Ние смятаме, че би трябвало да се разграничат много ясно тези две понятия, което става дума за лекарствените средства. Освен това, трябва да помислим за това какви популации от пациенти, какви категории пациенти ще бъдат включени по различните критерии, да кажем възрастни хора, жени. Жените много често са изключени от клиничните изпитвания. също и категорията възрастни хора много често е изключена. А именно те са особено уязвими, е, склони са към повече е, е, към орбидност и осложнения. Сега вече ще се спра по-подробно на комитетите по етика е, в германската преса имаше доста публикации и то критични публикации по отношение на е, дейността на комитетите по етика и начина по който тя е регламентирана. Не би трябвало да сме твърде прескриптивни на равнище Европейски съюз е, по отношение на това как точно да работят комитетите по етика, но е жизненно важно да се изясни, че те имат важна роля за даване на разрешение за изпитвания и гарантиране на безопасността и благосъстоянието на пациентите. Струва ми се, че е, по отношение на обмена е, на информация за най-добрите практики, именно един портал на Европейския съюз, който вече споменах, ще изиграе много важна роля. И нека да се спра сега и на темата прозрачност на, е, по отношение на резултатите от клиничните изпитвания. Липсата на прозрачност е, намалява общественото доверие в изпитванията и техните констатации. Е, не си спомням изобщо някъде да съм прочела нещо за, да кажем, неуспешно проведени кли... Е, клинични изследвания, за негативни резултати, лоши резултати от клиничните изпитания – Важно е, е резултатите от всички клинични изпитания да се е, е, публикуват. дори и простичките резюмета не са достатъчни. Хубаво е да има пълни, обстойни доклади за проведените клинични изпитвания как точно е проведено изпитването. Дори най-малките подробности са важни. Много спонсори в крайна сметка четят, четат тези доклади и определят до голяма степен своите решения в бъдеще и намеренията си в резултат на тези доклади. И аз смятам, че е, ние е, би трябвало да засилим доверието в клиничните изпитвания. По този начин всъщност ще засилим и позициите на е, фармацевтичната индустрия, ако е, те са в подкрепа на безопасността на пациента. не можем, естествено, чисто търговски да подхождаме към нещата, но много важно е да облегчим достъпа до документи, достъпа до информация и в тази връзка ще спомена и така наречените основни досиета, Master Files, Комисията предлага спонсорите да съхраняват в архив основното досие за клинично изпитване най-малко 5 години. Аз мятам, че 5 години не е достатъчно. Те би трябвало да се архивират и да не се заличават. Така че да са на разположение на всички в бъдеще. А, е, господин Шове има думата. Е, НД. Благодаря. Господин председател, на първо място позволете ми да благодаря на госпожа докладчика. И също така да благодаря на комисията за свършената работа. По отношение на сроковете, те са много съкрат, значително съкратени. Това е много добър а, факт. Освен това, заложените цели са постижими и те позволяват изследователската дейност в Европа да бъде ефективна, работата да бъде а, упростена работата както на учените, така и на а, заетите в тази област. Аз а, смятам, че трябва да се занимаем по-конкретно с функцията на комитетите по етика. Много неща мога да кажа ни по този въпрос. Съгласен съм с докладчика в това колко е важно да съществува една платформа, която да свързва комитетите по етика. Още няколко точки, по които, в които искам да се фокусирам. Смятам, че те са много съществени и трябва да бъдат намерени решения. Първо, категорията на пациентите. От а, много години а, този фокус а, в а, сектора е променен. Търсейки а, риска и класифицирайки тези категории в съответствие с риска. В проекта си комисията а, говори за а, нискоинтервенционни клинични изпитвания, но на практика имаме два елемента, които не са задоволителни в това предложение. От една страна комисията а, предлага а, две категории. А, тези нискоинтервенционни и ненискоинтервенционни изпитвания. Според мен трябва да бъдат използвани други категории, от една страна, клиничните изпитвания, които отчитат единствено и само лекарствени продукти с разрешения, които се използват в рамките на полученото разрешение на пазара. В тази първа категория, която е много малко рискова категория, където се включват и академичните изпитвания, за мен а, трябва да съставлява първата група. А, единствено и само а, комитета по етика трябва да осъществява а, дейност по отношение на а, разрешителните за тези изпитвания. А, така че аз смятам, че наистина е важно да бъде направено това разграничение. Както казах, комисията предлага тези а, нискоинтервенционни изпитвания като отделна категория. Те не предполагат риск. Така че според мен трябва да се работи а, в тази точка, в тази посока и да се използва, но тук комисията от друга страна използва класификация, която не е международната, тази, която споменах. И в действителност, а, когато а, се чете, не става разбираемо какви са последиците от това разделение. И това не е интересно за изследователските страни. Смятам, че трябва да бъде намалено нивото на изискванията относно разрешителните за тези изпитвания, освен това и изискванията относно етикетирането за определени категории изпитвания и естествено в такива случаи, в които няма риск за пациента. На второ място, а, така наречените спешни изпитвания. За мен е много добре, че има член, който се занимава конкретно с тези въпроси. Форму... Формулировката а, прави невъзможно а, действието при спешни случаи и извършването на тези а, спешни а, изпитвания. Имаме член 32, който предвижда, че това е възможно само когато няма никой законен представител. Представете си, тук а, в а, тази зала някой падне и сърцето му спира. Тогава трябва да се намеси да, се, да има интервенция веднага, незабавно, в рамките на секунди. Представете си, прави се опит за клинично изпитване с някакъв нов сърдечен масаж. Това е нещо, което е правено. Така че трябва да се види дали има някой законен представител, някой от семейството. Според мен трябва а, да има промяна в формулировката. Първо да се извърши действието и след това да се получи а, позволението на законния представител, защото иначе се губи ценно време. Така че това е член а, 32, след това 32.1 е, където а, се говори за малки рискове. Аз не познавам такова нещо. Представете си инсулт. Какво се случва при инсулта? трябват ни спешно лекарствени продукти, които да доведат кислород до мозъка. А, тези а, медикаменти също са продукт от клинични изпитвания. 10% от а, пациентите а, получават а, такъв а, кръвотечение – но има и много а, положителни а, ефекти. Така че тази формулировка с минимален риск е нещо, което е много а, деликатно. По-скоро трябва да свържем формулировката с ползите, които могат да се излекат за пациента. Беше а, казано, че се нуждаем от а, пълен доклад, но това е един проблем защото този доклад а, трябва да бъде толкова а, подробен, че да отразява изключително много сценарии и ситуации. Това е сложно. М- да, смятам, че доклада трябва да бъде по-пълен, отколкото предложението на комисията, но не смятам, че трябва да стигаме до тази точка, до това ниво на сложност. след това данните, които да бъдат на разположение на заинтересованите страни. да, смятам, че данните трябва да бъдат пълни, но представете си, всички данни са хиляди и хиляди страници. Да се предостави на обществеността цялата тази информация, хиляди и хиляди страници, това няма да помогне на никой. А, ам... Искам да помоля колегите да се ограничат във времето, защото няма време. Госпожа Първанова. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчицата за чудесния доклад. Моята група подкрепя предложението на, на комисията. Хубаво е, че имаше процес на консултации. Това е добра изходна точка за постигане на целите. По отношение на доклада, приветствам следните изменения. Изясняването на ролята на етичните комитет, комисии, ролята на пациентите, правото им на информираност, повишаване на техния жизнен стандарт и вземането на предвид на уязвимите групи. Докладът подкрепя и предложението на комисията по отношение на сроковете за одобрение, на, по отношение на националната система за обещетение и по отношение на третите страни. Сега основните елементи, елементи върху които трябва да се съсредоточим за да излезем с обща позиция по отношение на етичните комисии. Подкрепям е, уточняването а именно, че е, този аспект не бе осветлен от комисията. Според мен това не е така. Аз подкрепям предложението на комисията, че етичните комисии трябва да си функционират на национално равнище. Нито едно изпитване не би трябвало да се проведе без съгласието на етичната комисия. Но тук имаме и субсидиарен въпрос. Едно решение на национално равнище не бива да бъде да, да, да повлияе върху процесите в друга държава членка. Трябва да се осланяме на етичните комисии и тяхната работа на национално равнище и е хубаво да укрепим обмена на най-добри практики и сътрудничеството между етичните комисии. Медицинските продукти, които са допуснати до пазара, ще се разпространяват навсякъде в Европейския съюз. Това също трябва да се вземе предвид. По отношение на прозрачността. Това е много чувствителен въпрос. Подкрепям предложението на докладчицата, но въпреки това бих искала повече уточнение под това какво се разбира под клиничен доклад за изследването, каква информация се предава на кого. Нашата цел трябва да е прозрачност и достъп до данни, но ясно е какви данни трябва да се. Но трябва да е ясно кои данни трябва, могат да бъдат достъпни преди и след пускането на лекарството на пазара. Аз не смятам, че че когато обществеността бива затрупана с данни, ще е добре, добро за нея. Но по принцип данните е хубаво да са достъпни за независими изследователи и учени трябва да сме много внимателни преди е, е, е, да сме внимателни за, по отношение на данните, които се разкриват за лекарството преди получаване на разрешение за достъп до пазара. И на следващо място въпроса за личните данни. Приветствам тук предложението на комисията. Много неща са се случили, много работа е свършила Ема, но могат да се включат и допълнителни въпроси, например, рамката за ранно предупреждение в съюза, клиничните изпитвания на генерични лекарства с малък риск. Благодаря. Благодаря. Госпожа Оркан, оцелените. Благодаря, господин председател. Най-напред благодаря на госпожа Вилмот за чудесната работа. Това е един много включващ доклад и който дава много добър фон и изходна точка за работа. Трябва да подчертая, че всички изпитвания, независимо дали са успешни или не, те принадлежат не на бизнеса, а на човечеството, на учените. Хора са предоставили своето здраве, своето тяло за изследвания – така че не е ли неморално, неетично е тук да се намесват търговски интереси? Трябва да е ясно какво целим с този регламент. Има милиарди, които могат да се спестят, ако този регламент се приложи правилно. Има хиляди хора, които могат да бъдат спасени. Затова трябва да подкрепим този регламент. Е, аз участвах в делегация в Лондон, посетихме агенцията ЕМА и тяхната позиция е подобна. Те не се интересуват от е, потулване на резултатите, от тайнственост и така нататък. Е, най-важното приоритетът е да има достъп до всички резултати. Искам и да добавя, че промишлеността се обръща към нас и самата промишленост е а, е, заинтересована от прозрачност. Сега аз не зная дали тези хора са наистина искрени но важното е хората, които са честни, за тях да работим и да им осигурим една добра среда за работа, за развитие и за равнопоставеност. За мен най-важното е отвореността. Отвореността е и към суровите данни. Някои от колегите казаха, че тези данни могат да е, служат за използване в, за лоши цели, да се злоупотребява с тях. А, е, но тези данни могат да са дигитални, могат да са достъпни. И още едно нещо. Сега, може би беше въпроса дали всички хора трябва да имат достъп до тези данни. Ами нека имат е, достъп. Е, независимо дали това ще е журналист от Guardian или някой друг човек, който се интересува от някакво антидепресивно лекарство, което може да провокира самоубийствени тенденции от тинейджери, да речем. Всичко това е важно и всичко това може да е полезно за хората. Има много хора, които са починали точно поради липса на информация. И ако, ако политиците се страхуваме от журналистите, това, това би било много жалко. Не би трябвало да пречим на изследователската дейност на университетите, на институтите да си вършат работата. Най-напред. Е, ние би трябвало да подкрепим най-добрите изследователи, най- е, да подкрепим агенцията ЕМА и най-вече трябва да работим в полза на хората. Още нещо – за етичните комисии е, бяха казани хубави неща, но аз разбрах, че в Бундестака в Германия се дискутира този въпрос за етичните комисии в страната. И че дискусиите вървят в е, посоката на доклада. Много се надявам да се съсредоточим върху хората, защото тук става дума за хората, за нашите здравни бюджети. Нека си спомним само вакцината Тамифлу. Дали тя беше разумна? Имаше драматични економически скандали от огромно значение и важни за здравеопазването. Всички тези аспекти, които имат економическа разцветка и те трябва да се вземат предвид. Благодаря. Благодаря, госпожо Алкен. От ЕКАРЕ до Клачека Сянка не е тук, но госпожа Розбах ще го замести. Тъй като започнахме на датски, аз ще продължа. Е, за съжаление, моят колега не можеше да присъства днес, но той подкрепя предложението. Въпреки това ще даде някои предложения за изменение. Но по принцип той подкрепя предложението. Искам да кажа на Мергрете, аз абсолютно те подкрепям. Благодаря ти за това, което каза, защото е, фармацевтичната индустрия си има своите интереси и това човек го разбира, когато се е, разболее. Има неща, които не функционират добре. Много често сме раз... дискутирали различни теми, но дори и тогава не разбирам хората, които правят лоши неща, които действат само от економически интерес, които са късогледи и защитават само собствените си интереси. Защо не помислят за хората, които са в същата ситуация, които щетяват или които са се разболяват от техните действия. Говорихме и за конското месо и така нататък. Благодаря, господин председател. Госпожа Росбах, благодаря ви. Госпожа Сусам, следващият оратор. Бригада, президент. Юхштария нещо neste Благодаря, господин председател. В е, тази толкова обширна, толкова сложна тема бих искала да се фокусирам върху два аспекта въпросът с етиката и въпросът, който е свързан с прозрачността. В действителност аз и моята група считаме, че предложението, внесено от комисията, или поне началният проект на това предложение, стъпка назад във връзка с вече приятите принципи в медицинските изследвания. Искам да кажа, че това не е нещо, което си измислям аз. Имаме Световната медицинска асоциация и нейно становище, което бе изпратено. Аз получих това становище. Предполагам, че всички вие също сте получили становището не мисля, че аз съм била единственият получател. Та, тази асоциация казва, че настоящото предложение на комисията не отчита етичните а, принципи, които са международно признати. В а, действителност а, няма задължения, няма а, конкретизиране относно функциите и задълженията на независимите етични комитети и а, нуждата от предварително а, одобрение от страна на тези етични комитети не фигурира в предложението. Освен това има и друг а, а, орган, а, Европейският Европейската мрежа от изследователски а, органи, която а, поде същата инициатива. Според а, този европейски орган е необходимо, необходимо ясно становище на етичните комитети предложението на комисията не включва такова задължение. И още един въпрос, свързан с тази тема възможността за различие или възможността някоя държава да не участва. Дори не е обърнато внимание на етичните въпроси, свързани с клиничните изпитвания. Така че аз лично се страхувам спонсорите на клинични изпитвания да започнат да търсят страни, в които изискванията са по-малки за осъществяване на въпросните изпитвания. Защото съгласно предложението на комисията, решението след това на държавата членка е обвързващо за държавите членки. Дали може или не може да се одобри клиничното изпитване. Освен това, смятам, че срокове плановете за държавите членки за преглеждане и изучаване на а, заявленията. А, значи, много колеги казаха, че са съгласни с а, тези срокове, но на мен ми се струват много кратки и това може да подложи на опасност целия процес и може да подложи на опасност живота на пациентите, които сте се, на хората, които ще се подлагат на такива изпитвания. Аз не говоря за а, извънредни, за спешни а, изпитвания, говоря за а, предвидени, планирани изпитвания така че това също не е изтъкнато достатъчно категорично в предложението на комисията. По отношение на прозрачността и необходимостта от достъп до резултатите от изпитвания и техните данни, а не само обобщенията. По отношение на данните, резултатите, аз мисля, че естествено трябва да се внимава много за защита на личните данни това, тези изпитвания трябва да се правят анонимно, но е много важно хората и научните среди да имат достъп до детайлните резултати, а не само до кратки обобщения относно тези изпитвания. Комисията в своето предложение за регламент ни казва, че клиничните изпитвания са намалели а, много от въвеждането на директивата. Добре, но в предложението не се цитира а, никое а, научно становище, което да може да обоснове и да защити а, тази реалност, тази действителност, тези цифри. Така че бих искала да попитам дали комисията може да ни предостави по-детални данни в тази връзка. И накрая, при всички случаи, аз не се съмнявам, че комисията е права, но все пак бих искала да разполагам с нужните данни. И така, искам да кажа, че ако се намалят етичните изисквания към клиничните изпитвания, ние няма да насърчим увеличаването на тези клинични изпитвания. Това не е разумно, не е етично, не е, е от човешка гледна точка правилно да кажем, че решението е в е, намаляване на е, тези е, етични изпитвания. И още нещо. Аз считам, че докладчикът е предложил някои много съществени, много важни изменения в доклада си. С една част от тези изменения сме съгласни, с други не толкова, така че нашата група ще вне а, изменения не само за аспектите, които споменах, но и относно други точки. Аз съм на разположение, за да работя и с другите докладчици в сянка, както и с основния докладчик по този въпрос, за да се подобри регламента и за да може регламента да се превърне в наистина добро предложение, което да защитава хората и етичните принципи на клиничните изследвания. Смятам, че правата на пациентите и на хората, които участват в тези изпитвания, трябва да бъдат отчетени и са един от най-съществените елементи в цялата процедура. Ние искаме да си сътрудничим, за да може резултатът да бъде а, регламент, гарантиращ тези принципи и тези права. И да няма намаление относно тези изисквания. И отново споменавам становището на асоциацията, която споменах преди малко. For... Имаме още 7 колеги които искат да се изкажат. Имаме само 14 минути, така че Петър Лизе за 2 минути. Благодаря, господин председател. Може би трябваше още в началото на изказванията да помислим и за това как ще реагират пациентите. Вчера в Германия много масивно се критикува предложението, но същевременно се посочи, че понякога критичните бележки са неоснователни, тъй като предложението съдържа и много положителни моменти. Съгласен съм, е, че действително са необходими изменения в предложението на комисията. Е, ако не защитим е, лицата, които сами, те да се каже, са поискали някаква правна защита, няма да успеем. Е, Също време, когато обсъждахме нещата преди години, казахме, че по отношение на децата, да кажем, на тези, които така и така не могат е, е, да отговарят за решенията си и действията си поради е, ранна възраст или по други причини, е, да кажем, доказана недееспособност, е, не бива да ги включваме. Госпожа Първанова е права, като казва, че трябва да се е, изяснят нещата. Държавите членки би трябвало да бъдат е, водещи, е, когато става дума за участие на повече държави Комисията малко ни обърква с една така неясна и непрозрачна процедура, която, да кажем, едната държава казва да, но другите казват не. Въпреки всичко се получава в крайна сметка да. Е, как става тази работа? Трябва да се уточни това нещо. Смятам, че при всички положения ще има изменения, които ще внеса по отношение на формулировката и по същества. И ще ги обсъждаме. Кристо има думата сега. Благодаря ви. Ще кажа първо, че гледни с. Според мен важно е да има клинични изпитвания. В същото време искам да подкрепя колегите, които говориха за прозрачността при резултатите на изпитванията. Мисля, че изследванията това да са достъпни, това е добре, но може би може да направим стъпка напред по, отнош, по, по, в посока на предложението на госпожа Алкен, а именно суровите данни, те също да са достъпни, а не само резултатите от изследванията. Е, не би трябва да става тук дума за търговски интереси, по-скоро за научни интереси. Гражданите имат право да има прозрачност. Мисля, че докладът е добър и мисля, че чрез него ще се постигне по-голяма прозрачност и по-голяма сигурност за пациентите. Благодаря. Благодаря, господин председател. Възстановяване на антропологичните комитети, много важен елемент. Сроковете, това също е много важно и изменение в предложението. Удобрението на клинично изпитване от антропологичен комитет е нещо, което е кратко и отнема малко време, но в други случаи това може да не е така по отношение на спонсора, този, който ще поеме финансовата отговорност. Това означава, че а, какво ще се случи с предприятията, които просто ще възлагат осъществяването на, клинич, на клинични изпитвания. Няма да има отговорност? Няма да се търси отговорност ли? А, аз съм съгласен с казаното от а, госпожа Окен. Колко е важно да се фиксират предварителните и бързи, бързото спиране на дадено изпитване, ако има нежелани реакции. И накрая клинични изпитвания в трети страни, без да се спазват етичните норми. Мисля, че това е всичко. Сега Франсуаз. Да, благодаря, господин председател. На първо място искам да кажа, че сме много доволни за това, че става въпрос за регламент, защото директивата, която беше одобрена преди време, беше катастрофална. Намалиха се, намали се броят на клиничните изпитвания и това е много проблемно. Има две части, от една страна техническите и научните аспекти и от друга страна етичните аспекти. Трябва да разглеждаме тези въпроси от различни гледни точки. По отношение на етичните комитети смятам, че всички сме съгласни, но нека да не правим стъпки на едно и също място. Да, да на етиката, но нека да сме последователни с духа на текста. По отношение на подхода към риска, който е предложен в регламент, аз съм съгласна. Да, имаме категория а, от а, изпитвания с а, намалена, с ниска интервенция, превенция. На мен това ми се струва чудесно. По отношение на липсата на а, отговор от различни инстанции, това, се счита, това ще се счита за мълчаливо одобрение. Този механизъм ми се струва интересен. След това, достъп до данните. Да, за нас е нужна прозрачност, но независимо от това, прозрачността а, трябва а, да защитава конфиденциалните данни от търговски и от личен характер, защото а, не бива пациентите да бъдат а, подлагани на а, риск. Трябва да се избегне, освен това, нелоялната конкуренция. За това споменавам и а, търговските, а, търговското измерение. И след това редките заболявания и за това колко е трудно да бъдат а, извършвани клинични изпитвания, защото участниците са много малко на брой, освен това са разпръснати. Така че това трябва да бъде взето предвид, за да може държавите членки да дават приоритет на точно тези изпитвания. Повтарям това, за мен е много важно. Става въпрос за а, рядките заболявания, а, някои педиатрични заболявания, а, видове рак, които а, засягат а, деца, много млади хора и това трябва да бъде отчетено. Благодаря. Yeah, thank you. I think uh, your report is going in the... Мисля, че, мисля, че вървим в правилната посока, но би било грешка, грешка е, че негативните резултати не се публикуват. Но в подробности, когато имаме крайните резултати, то те могат да бъдат доста съотнесени с началните резултати. Когато има и подгрупи, а, резултатите на тези подгрупи би трябвало да се оповести. Не може в последствие да се избират данни, които да отговарят на очакваните резултати. Не може да се избират резултатите, които ни уйдисват. И по отношение на подизпълнителите и изследвания в трети страни. Трябва прозрачността да въжи навсякъде. Ако искаме изследвания, прозрачни изследвания, то тогава трябва да се под, публикуват резултати, направени и в трети страни, и от подизпълнители. Ако се приемат тези изменения, е, ще имаме един подход базиран на науката. Защото днес е ясно, че може да се използва статистически случайности за, в подкрепа на резултатите и на дадени изследвания. Когато се използва един препарат не по предназначение, не по рецепта, в тези случаи потенциални щети за определени групи трябва да се публикуват. Тези данни също трябва да са на лице. Господин Сайпер, Благодаря. Ясно е, че пациентите трябва да се радват на сигурност. Това трябва да е заложено в нашия текст, това е ясно. Естествено, ясно е, че изпитванията трябва да са минимален брой. Естествено, разходите се понасят от определени спонсори, но те трябва да работят с всички останали заинтересовани страни. Е, резултатите може да са достъпни и срещу заплащане. Създаването на една база данна, данни е централен въпрос. Тук комисията може би може да помисли повече как да се подобри съществуващата система, за да може резултатите от изследванията да са достъпни за всички. Въпросът е също така, че човешкото знание се развива в декади, то се отвоява и новите медии трябва да ги използваме именно в тази област. Трябва да се опитаме изпитванията да останат в Европа, да не ги изнасяме. От морална и от научна гледна точка това е важно. А когато из, изпитванията се правят в чужбина, то трябва да се правят при същите стандарти, въпреки че аз мятам, че условията в Европа са най-добри. Важно е също така да въвлечем в нашата работа пациентите, да им даваме достъп до информация. Това са все важни въпроси, този аспект трябва да се включи във всички случаи в доклада. Благодаря. Благодаря. И последният оратор, госпожа Хюпнер. Е, порушаваме бързо важне. Благодаря. Много важен е въпросът за клиничните изпитвания. Те трябва да бъдат е, абсолютно прозрачни и същевременно да се подчиняват на определени процедури ние а, говорим за процедури, които трябва да се спазват а, а, при клиничните изпитвания. А, от научни организации, а не от някакви криминални престъпни сдружения са... Естествено, че е, е, има място и за етика, и за е, определени изисквания, но не бива да се фокусираме върху фармацевтичната индустрия, а върху пациентите. И когато регламентираме процедурата, трябва да мислим и за това как ще се получават одобрения, естествено, но и как пациентите ще имат достъп до цялата информация. Е, цялата информация, действително пълна информация, трябва да бъде предоставена на е, потребителите и именно това е, е искрената и истинската грижа за потребителите всяко лице, което по някакъв начин е засегнато, естествено би трябвало и би могло да погледне информацията и по интернет, но естествено не всеки пациент разполага с експертните познания, които има специалистът, за да може да разтълкува правилно резултатите от клиничните изпитвания. Но при всички положения, когато регламентираме клиничните изпитвания, не бива да се ръководим най-вече от мисълта, че може да има някакви изкривявания и е, така, опити за престъпност, за употреба. От името на комисията сега ще чуем е, представителя на е, ресорната дирекция. Благодаря, господин председател. Желанието на комисията, внасяйки това предложение, е да намали бюрократичното е, преме, което тегне над е, спонсори, над институти, а в, в това число и на отделните изследователи, които провеждат клинични изпитвания. Естествено, че ние не мислим само за изпитванията в рамките на фармацевтичната индустрия. Ние мислим и за академичните изследвания и за това сме съгласували нашето предложение е, с е, тези групи. Консултирали сме се. Предлагат се срокове за одобрение на заявките за клинични изпитвания. Особено високи и тревожни, но високи са наистина е, разходите за е, застраховане. Е, най-вече при академичните изпитвания. Когато се оценяват фишовете, проектните фишове за клинични изпитвания трябва да се съобразяват е, много критерии. Е, една голяма част от аспектите бяха е, разгледани от, и са включени в доклада на госпожа Вилмът. Предложението следва дума по дума действащата директива по отношение на е, пациентите, популациите или категориите пациенти, които е, се включват в е, изследванията. Необходимо е, естествено, съхраняване на данните като по отношение на прозрачността се има предвид и предоставяне както на пациентите, така и на е, участниците на пазара, т.е. на фармацевтичната индустрия и е, предоставяне на академичните и изследователските среди. Разглеждайки данните от е, изпитванията трябва естествено да се погрижим е, най-късно е, една година след приключване на изпитването и изготвянето на доклада, данните да се публикуват е, много от е, изпитванията е, не публикуват всъщност никакви данни за постигнатите резултати, както правилно се подчертава, особено отрицателните резултати, негативните резултати не се публикуват. Комисията е предложила 5 години, като смята, че това е общо взето приемливият срок от гледна точка и на изследователите е, и на фармацевтичната индустрия. Е, говорейки за клинични изпитвания е, в общоевропейски контекст, трябва да имаме предвид естествено и трансграничните изпитвания, в които винаги има една водеща страна, независимо така от принципа на равнопоставеност на партньорите. В това отношение е, вече се каза, че е, вие смятате да внесете изменения. Очакваме измененията. Ще говорим отново по тези въпроси. Госпожа Вилмът има думата сега като докладчик. Благодаря, господин председател. Благодаря много на всеки, който взе думата. Благодаря най-вече на докладчиците в Сянка. Ние е, междувременно вече проведохме различни заседания, много наброй е, преди подготовката на е, и окончателното оформяне на доклада, за да се, за да допринесем за изготвянето на едно добро законодателство. Комисиите по етика бяха засегнати от мен и аз мисля, че начина по който те действат е задоволителен. Но в част от държавите членки действително има пропуски по отношение и на резултатите от научните изследвания и сроковете за одобрение и сроковете за публикуване много-много се удължават по понякога тези периоди. Много деликатен и изключително важен е въпроса за прозрачността. Има хора, които смятат, че е, да се е, публикува и да се направи общо достъпен е, целият доклад за клиничното изпитване е вече прекомерно изискване и други, които смятат, че колкото е възможно повече е, информация, е по-добре и за пациентите, и за цялото общество, и за всички заинтересовани групи. Е, е, въпросът звучи технически, но а, всъщност е много важен. Аз лично смятам, че само едно обобщение а, или резюме на резултатите от клиничните изпитвания не винаги е достатъчно. Много се надявам, че е, ще продължим с е, едни продуктивни дискусии е, по досието. Хубаво е да има колкото е възможно по-широко съгласие по това изключително важно законодателство, повтарям още веднъж, и ще се радвам, ако всеки, който има някакви притеснения или някакви въпроси, които иска да обсъди, се обърне директно към мен, за да го направим на двустранна основа. Струва ми се, че господин Лиза има предложение. Да, по отношение на срока за внасене на изменения, мисля, че е добре да го обсъдим с координаторите. Но преди това една забележка. Директивата от 2001 година посочва, че трябва да бъдат защитени децата и всички останали, които нямат правен представителя. Е, също, независимо от всичко, е, в новото предложение има някакви нови формулировки, които според експертите всъщност е, отслабват действието на тази защита. Склонен съм да вярвам на специалистите. Става дума за юристи, които могат дума по дума действително да тълкуват добре текста. Това бе забележка към комисията. Ще коментирате ли госпожо от този въпрос? Ние вече сме обсъждали въпроса на 13 февруари. Аз всъщност подготвих е, доклада до 26 февруари. Все още имаме доста време, така че бихме могли да продължим с обсъждането. Можем да го подобряваме, да го допълваме, да го коригираме. Но Доколкото ми е известно, срока за измененията, което се предвижда е 21 март наистина един месец е максимално дългият срок, който можем да си позволим. Не бива да се бавим. Права сте, през юли 2012 година бе публикувано предложението на комисията, така че ще имаме предвид вашите съображения. Да, март-април трябва да бъде разглеждането в комисията, нека да помислим дали да оставим датата 26 февруари за внасяне на изменения или да го удължим този срок с един ден, т.е. 27 февруари. очевидно имате нужда от малко повече време, затова нека да се разберем за 27 февруари, но повече от това не можем да направим. А след това е, е, през март е, ще се обсъжда отново и окончателното гласуване през април тук в комисията. Преминаваме към следващата точка, която е свързана с риболова. Ана Роспах има думата. Благодаря. Това е становище за комисията по риби. Аз трябва да дам някои уточнения. За това ще говоря по три точки. Най-напред ще говоря за предложението на комисията, след това ще уточня какво е дълбоко дънен риболов и след това ще говоря за становището си. Най-напред предложението на комисията. В момента регулацията е в сила от 10 години. Но, за съжаление, все още щетите в региона продължават. Смятам, че предложението на комисията е добро и може да защити биоразнообразието и околната среда в северната част на Атлантическия океан. А, биоразнообразието в открито море е много важно. Трябва да се намалят въздействията на дълбокодънния риболов върху фауната и флората. Трябва ни научни изследвания за дълбоководната флора и фауна. Сега, екосистемите в дълбоко морето. Е, тези системи, тези екосистеми са уникални и въпреки това а, изследователите нямат достатъчно данни за тях. Има хил, хил, хиляди видове животни и растения, които виреят в този хабитат. Е, тези системи, екосистеми се простират километри. Има познати и непознати видове риби, корали. Е, коралите могат да станат над 8000 години. По отношение на, на, на температурите, на натиска на водата, е, условията са много специфични. Някои от е, видовете риби стават на 160 години и те започват да се размножават много късно в е, своя, живот. Е. Например, треската. През последните три години е, запасите много намаляват, особено в островните региони. Това е именно влиянието на риболова и на устройствата за риболов, защото устройствата стават все по-съвършени и много често се ловува на 2000 км дълбочина. А така се нанасят щети на екосистемите, на видовете корали, на рибите и на самото дъно ловуването с тралове е най... Е, е ловуването, което нанася най-големите щети. Освен това, 30% от улова се изхвърли обратно в морето, защото няма търговска стойност, а много малко от видовете риба, които са уловени, могат да оживеят, защото те са свикнали на голям натиск, на голямо налягане, а като се извадят на повърхността, те умират. По принцип, какво е моето становище? Подкрепям по принцип е, предложението на комисията. Мисля, че трябва да сме много предпазливи, когато правим законодателен текст за дълбоководен риболов. Трябва да се опазят екосистемите. Предло, пред, предлагам да се идентифицират критерии за защитата на уязвимите екосистеми. Ние искаме да допринесем за спирането на загубата на биоразнообразие. Затова предлагам предложението на комисията да се адаптира в унисон с Лисабонския договор, който постановява, че опазването на околната среда трябва да се интегрира в европейските политики и да е устойчиво. Подкрепям предложението на комисията за изваждане употреба на траловите устройства в унисон с а, международните споразумения. И тук имам предвид решението на Общото събрание на ОНЕ. Там бе взето решение за въвеждане на альтернативни методи. Застъпвам се тези методи да бъдат въведени колкото се може по-бързо. е, трябва да има разпоредби, които регламентират дейностите на риболовните кораби в нерегламентираните води, а именно в открито море. Трябва нашия законодателен текст да кореспондира с начина по който дълбоководънния риболов се случва в трети страни. Има нужда от координиране с трети страни и на международно равнище. И накрая предлагам редица критерии за провеждане на оценка на въздействието на дълбоководния риболов. То трябва, тя трябва да е в унисон с международните стандарти. Е, предложението ми, освен това, е тези критерии да въжат за съществуващи риболовни ареали и за бъдеще. Председателят, ще дам думата само на двамата докладчици в сянка, иначе няма да си свършим дневния ред. Линда. Просто да кажа, че подкрепям доклада на Ана Росбах. Мисля, че комисията е права. Трябва да се защитат видовете, дълбокоданните видове. Тези видове се размножават много трудно и късно в техния живот. Ние не може да свръхексплуатираме тези запаси. Госпожа Кукович. Well, then I will just announce that the deadline for amendments is rather soon. 26 февруари е, е срокът за изменение на 21 март най-вероятно ще гласуваме и след това през април в пленарна зала. Ана Розбах, каква изненада, отново ще докладва по темата регионална и стратегии за промишлените райони. Благодаря, ще бъда наистина кратка защото това е тема, която познават повечето колеги. Това становище е към инициативен доклад на Комисията по регионално развитие засяга промишлените райони. Е, какво е основното становище? Трябва да има стратегии за тези райони. Има стари е, райони с такава промишлена традиция, които трябва да се фокусират върху зелените технологии сега, защото замърсяването при тях е много голямо. Имам някои предложения и се надявам колеги също да допринесат конструктивно. Няма какво много да добавя, може би следното. Аз идвам от страна, където е разбиращо се от само себе си, че промишлените зони не са близо до градове и заселени райони, но в някои държави членки ситуацията не е така и хора живеят близо до фабриките. Е, така че тук трябва да има разграничаване. Много неща тук могат да се направят. Много важна инициатива е тази, с която сме се заели. Благодаря. Това е доклад по собствена инициатива. Дали иска някой от докладчиците в сянка иска да каже нещо? Добре, че разпочинаме така дискусия на темат стратегия. Благодаря. Хубаво е, е че се започва дебат по промишлените региони и регионалните е, особености, регионалното развитие, е, естествено, че е, е важно да помислим за това как точно различните видове финансиране ще се разпределят на европейско равнище. Важно е, естествено, нещата да се насочат най-вече към иновациите, така че е, и малкият и средният бизнес е, да бъде поощрен в е, усилията си да отговори на нашите стандарти за опасване на околната среда. Не можем да поставяме едни и същи изисквания и да очакваме едни и същи инвестиции и от малките, и от големите играчи в определени индустриални сектори. Естествено, че е, възобновяемите е, енергийни източници са нещо изключително важно, но тук е, трябва да мислим и за връзката с останалите законови изисквания, които са регламентирани в други актове. Но иновации и възобновяеми енергии от моя гледна точка това именно би трябвало да бъдат акцентите. Това са приоритетите, защото те са е, изключително е, важни, именно възобновяемите енергии за екологичното обновяване. И нека да кажа и още няколко думи за транспорта. Е, би трябвало да обърнем внимание на транспорта. Много е важно както и е, участието на гражданите е, в е, провеждането на регионалната политика. Те би трябвало да имат възможност да участват в взимането на решенията на регионално, на местно и областно равнище. Е, благодаря и на преводачите, казва председателят, е, че се справят с тази скорост. Линда, аз подкрепям написаното от Анна Разпох най-вече по отношение на енергийната ефективност, защото по този начин и ще допринесем за създаването на работни места и за економии. Държавните помощи, субсидиите, е, също играят много важна роля в това отношение и в е, комисията Реги се обсъждат е, именно новите моменти в тази област. Аз мисля, че ще бъде грешка ако не включим именно енергийната ефективност като един изключително важен фактор Владко Панайотов, е, вие сте е, и докладчик по следващата тема, е, но и докладчик в сянка тук. Така че вие ще решите как ще процедирате. Ще бъда съвсем кратък. Започвам направо по е, моята тема. Благодаря много на е, докладчиците в Сянка, на всички колеги, които са внесли изменения. Е, много неща имам да кажа, но ще се огранича до най-важното. Е, до 31 е, 2016 година всъщност би трябвало да се предвиди едно изключение, което е в центъра на този доклад. Аз мисля, че ще можем да постигнем едно разумно компромисно решение, като включим всички заинтересовани кръгове, всички заинтересовани среди и от индустрията, и от потребителите, и по този начин всъщност ще се постараем да допринесем и за иновации, и за по-добро опазване на околната среда и няма да натоварваме нито индустрията, нито потребителите. Благодаря ви много. Аз съм докладчик е, по тази тема. А, вие искате всъщност... Да, да, да, да. извинявайте. аз се извинявам. Естествено, че това бе темата батерии и вие искате да вземете думата като докладчик в сянка. Но нека първо да съобщя. 26 февруари е срокът за измененията за индустриалните райони, за промишлените райони, за темата на Анна Росбах. А сега вече по батериите. Благодаря ви. Нека да благодаря на докладчика Извинете. Господин а, Панайотов, аз, а, извинявайте, слушах шведския превод, а, смятах, че просто говорите по предишната тема за промишлените региони. А, не... Затова настъпи объркване. И така, темата вече е батерии. Госпожа е, Мазей Кукович, е, като докладчик в сянка по темата батерии, казва, много е важно да намерим е, възможно най-доброто, оптималното решение по отношение на околната среда и въздействието на предлаганото удължаване на срока или изключение по-скоро до 2016 като потърсим едно уравновесено, може би, е, междинно е, решение. Защото има изменения, които според мен са е, разумни и реалистични и други, които не са. Много важно е, естествено, да по отношение на живака да предпазим децата. В никакъв случай те не бива да бъдат излагани на въздействието на живака. Обезвреждането, рециклирането на изтощените батерии е един много-много важен въпрос. Естествено, че всичко е свързано и с ресурси, и с финансиране. Ние вече сме поизчерпали възможностите си в това отношение, но би трябвало да помислим и за това. Благодаря ви. На следващият докачик в сянка в момента не е тук. Това е Дани Аргансън. Може би вие ще го заместите. Просто да кажа, че ние не сме съгласни от това освобождаване, това удължаване с една години, от година, но приветстваме е, премахването на клетъчните батерии с живак. Аз съм докладчик в сянка от зелените. Аз също бих се застъпил за по-кратък срок за живачните батерии. Освобождаването мисля, че вече не е наложително. И още едно изменение имам за премахването на батериите. Когато батерията е изтощена, тя не може да бъде просто заменена. Трябва да се намери едно решение а, за потребителите. Така че жи, цикъл, жизненият цикъл на уреда да не се съкръщава поради изхъбяването на, батерии, на батериите. Това беше от мен. С това закривам заседанието. Благодаря ви. На 20 март ще гласуваме този доклад. Благодаря. So, we will continue at 3 o'clock with the... Ще продължим с... в 3 часа с изслушването.